Dear participants, uh, could you please find your... Уважаеми участници, моля да намерите местата си. Започваме изслушването. Това изслушване е посветено на Международния ден на жената е, за тази година. Целта е да отделим време на темата превенция на насилието срещу жените, предизвикателство за всички. Благодаря за това, че дойдохте. Темата е изключително важна. Аз съм председател на Комисията по правата на жените и равенство на половете и за нашата комисия темата е приоритетна. Последните 4-5 години работим по нея. Очакваме с нетърпение да чуем някои интересни предложения особено от страна на комисията. Така че е много важно това събитие. Първо, преди да кажа каквото и да било, искам да приветствам представителите на всички национални парламенти. Много се радваме, че тук има толкова депутати. Добре дошли и на евродепутатите. Искам да приветствам и нашите гост-оратори, рамките на трите поддискусии. Искам да приветствам и всички останали участници. Днес ще работим до 6.30 вечерта. Искам да кажа, че една от основните причини, поради която обсъждаме насилието срещу жените във връзка с 8 март е, че миналата седмица в пленарна зала в Страсбург приехме доклад. В него поискахме от комисията да изготви цялостна стратегия за законодателство, насочено към борбата с насилието срещу жените. И в миналото сме работили по тази тема. Имахме доклад преди 3 години. Там заявихме същото желание. И в миналото имало подобни доклади до сега не сме успяли да постигнем нищо съществено. Както знаете, парламента няма право да приема собствено законодателство. Комисията инициира законодателство в Европейския съюз. Ние искаме да има цялостен всеобхватен закон, който да покрива всички форми на насилие срещу жените, а не само някои форми на насилие. Тази сутрин присъствах на едно изслушване и употребих една метафора. Казах, че насилието срещу жените е като мозайка с различни блокчета. Едно блокче е гениталното усъкътяване, друго блокче е насилието в къщи, например. Всички блокове, елементи на пъзела трябва да се съберат, за да се получи цялостната картина на проблема. Това е моето кратко експозе. Не искам да говоря твърде дълго, защото времето ни е ограничено. Искам да ви напомня, разбира се, че има превод на всички официални езици на Съюза. Просто намерете правилния канал. Пред себе си ще видите номерата на каналите и съответните езици. За съжаление, председателя на Европейския парламент, господин Шулц, не може да присъства. Той изключително много съжалява, но смята, че темата е изключително важна и ето защо иска да даде своя принос към дебата с едно видеопослание, което ще пуснем на екраните сега. След това ще пуснем още едно видео за представяне на темата. Първо обаче ще чуем Мартин Шулц. Заповядайте. And... Уважаеми колеги от националните парламенти, от Европейския парламент, госпожи и господа, за мен е Голямо удоволствие да ви приветствам на това изслушване, посветено на предотвратяването на насилието срещу жените. Както винаги по случай Международния ден на жената е добре да се работи в дух на засилено сътрудничество. За нещастие, насилието срещу жените, включително домашното насилие, продължава да бъде факт в света, включително в Европейския съюз. Като няма културни или социални, национални пречки пред това насилие. Съответно, положението е тежко. Ето защо ние трябва да видим какъв опит има в държавите членки в превенцията на насилието, да видим кои подходи работят и защо. Имаме нужда от солидна информация, от данни. Знаете, че Агенцията по основните права публикува такава информация. Европейския парламент вече прие закони, свързани с правата на, на жертвите на насилие. Ето защо ние обаче искаме да призовем и за стратегически действия на ниво Европейския съюз. Трябва да обединим своите усилия, всички ние, наред с представителите на гражданското общество, за да защитим интересите на жената. Извинявам се, че не мога да бъда с вас днес лично, но ви желая една ползотворна дискусия. Благодаря. Сега ще преминем към следващия кратък видеорепортаж за представяне на темата. Заповядайте. very much, and that is what it's all about. Благодаря. Това беше кратко представяне на проблема и трябва да намерим средства за справяне с проблема. Това е видео от Агенцията по основните права. Преди да представя участниците в първата поддискусия. Искам да направя няколко съобщения с административен характер. Те не са особено интересни, но са необходими, за да се насладим на събитието. Всеки депутат има пред себе си формуляр за регистрация той може да се използва, ако искате да се изкажете, може да ви бъде даден и от разпоредителите. Дебата ще бъде разделен на две части. Първата част ще поговори за натрупания опит в тази област и законодателството в национално и регионално в национален и регионален план. На второ място ще говорим за възможностите за стратегически действия в Европейския съюз. Може да си изберете в коя част от е, дискусията да се изкажете, но така или иначе трябва да попълнете съответния формуляр, за който говорих. Естествено, възможно е да се регистрирате и за двете части, за двата дебата, ако желаете да го направите. И сега моля всички да обърнат внимание. Времето за изказване е ограничено до 3 минути. И това не е защото съм лош човек, не искам да ви прекъсвам, когато изразявате своите мисли. Причината е, че просто искаме всички да получат възможност да се изкажат. Миналата година също имахме ограничено време за изказване, но аз реших да бъда малко по- снисходителен, да не бъда времеви фашист, ако мога така да се изрази. И давах думата на хората по 5 по 6 минути. Резултата от всичко това беше, че много хора не можаха да се изкажат и те ми се разсърдиха. Така че ще бъда изключително категоричен. 3 минути и като казвам 3 минути, това означава 3 минути. Точно. Ако не сте депутат или евродепутат, също може да се изкажете, но само ако времето го позволява и само в рамките на една минута. Надявам се, че осъзнавате какви са правилата. Те са много лоши. Искам обаче, колкото се може повече хора да се изкажат и да изразят своите мисли. Така че всеки път, когато изтече времето ви, ще почуквам. Ето така. По някакъв начин ще ви сигнализирам, за да окажа, че сте пресрочили времето. Не забравяйте, отново казвам, времето е 3 минути. Същото въжи за експертите. И за вас времето е ограничено. Целта отново тук е да се даде възможност на всички да задават въпроси, така че ще бъда категоричен. Ще ви давам документ, на който ще пише, оставят ви две минути и така нататък. И дори да ви остава доста от изказването, ще трябва да се ориентирате към приключване. Това беше не толкова интересната страна от моето изказване. Преди да започнем първата експертна дискусия, искам да благодаря на националните парламенти за писмените документи, които ни дадоха, дадоха на нашата комисия. Много се радваме за това, че дадохте своя принос. Благодаря ви. Сега започваме с Първата експертна дискусия – опит и законодателство на национално и регионално ниво. Първият оратор е госпожа Бланка Ернандес Оливер от Испанското правителство. Тя работи по въпросите на насилието по признак пол. Имате не повече от 10 минути. Заповядайте. Президенте, buenas tardes, autoridades, parlamentarios. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Ще ви представя нашият опит в Испания в борбата срещу насилието срещу жените. Ние подкрепяме всички принципи, които се лансират от международни организации, работещи в тази област. Опитът на Испания може да бъде обобщен с една дума. Зрялост. Под зрялост а, а, имам предвид, а, че не сме достигнали всичко, което искаме, а по-скоро, че имаме политически мерки, които сега дават своите плодове. Има осъзнаване на предизвикателствата, Може би не цяло сме ги овладели, но сме достигнали нужната зрялост. Имаме поредица от политики, които се реализират успешно и последователно. И искаме да продължим по-нататък. И така, най-напред, позволете ми да кажа, че моята страна е твърдо ангажирана в това отношение. През 80-те години беше направена първата корекция на наказателния кодекс. През 90-те години се случи нещо, което повлия силно на съзнанието на обществото. Една жена по телевизията заяви, че е обект на домашно насилие и само няколко дни след нейното телевизионно изявление, съпругът я е убил на улицата. И това доведе до осъзнаване на факта, че не може да продължава това. Има още един фактор. А именно, че в Испания има все повече политики за борба срещу домашното насилие. И мерките са на ниво държава. Приемат се закони с единодушие, парламентарни резолюции и има широк консенсус. Последното, което направи правителството е, е да работи заедно с организациите на жените, тъй като те са унези, които вършат основната работа. В Испания има натиск от страна на обществото този въпрос да бъде разглеждан на държавно равнище. Има различни публикации, някои от тях са на ваше разположение. Те се публикуват ежемесечно Те са посветени на борбата срещу насилието срещу жени. И тези данни са публично достояние. Ние не мълчим по въпроса. Доста често данните са положителни, но не винаги е така. Въпреки това, тя ни позволява да се дадем сметка за реалното положение и съответно да бъдат набелязани нужните политики, за да продължи осведомителната кампания сред обществото. Хората могат да повярват, че това се случва само когато се запознаят с данните. Има и държавна статистика, която се публикува. През 80-те години в Испания беше изготвена една рамка от строги стандарти, целящи да се предотвратят случаите на насилие срещу жените. През 90-те години беше променен на наказателния кодекс. По-късно беше прият закон за защита на жените през 2003 година. И според този закон в рамките на 48 часа трябва да бъдат предприяти наказателни и обществени мерки в защита на засегнатите жени и техните деца. Това беше пионерски закон, който осигурява цялостна закрила на жените и ги предпазва от насилие. Освен това се работи в сферата на образованието, на комуникациите. Неодавна беше прият закон през 2013 година за безплатно лечение на лица, които не разполагат с необходимите средства и които са били обект на малтретиране. Тази сутрин говорихме, че се зараждат нови форми на насилие срещу жените, чрез прилагане на новите технологии. и Трябва да се борим срещу това явление. В е, Испания има заделени ресурси за целта. Имаме безплатен телефонен номер, на който е, засегнати лица могат да се обаждат е, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и те могат да поискат закрила. Освен това се осигурява обежище на претърпелите насилие, жени и на техните деца. Това е последния план за действие на нашето правителство. 1,5 милиона евро са заделени за целта. Има много агенции в Испания, които работят в тази област. Ние имаме децентрализиран модел, но федералното правителство и агенцията на федерално равнище е тази, която се занимава с въпросите на борбата срещу насилието. Местните органи също реализират социални политики, те са представени, има също отделна обсерватория и нещо друго, което също е голям успех в Испания – като се отчита факта, че не само жените са обект на насилие, всички трябва да са наясно с проблема, не само законодателят. Фирмите, тези, които работят в сферите на образованието, на здравеопазването, също трябва да има добро разбиране на тази проблематика. Имаме снимки, които показват какво се прави в сферата на спорта, сферата на културата. Последната кампания в е, е, Испания дава надежди, е, че може да се намери изход за това насилие. Често стоят някакви намерения за промяна в а, живота на хората. Ние искаме да имаме едно общество, което да не допуска насилие и това изисква по-голяма координация на национално и на международно ниво. Необходимо е също да има и по-добро обучение на лицата, които се занимават с тези въпроси, за да могат лесно да установяват кои случаи действително са резултат на базирано на пола насилие и кои случаи не са такива. Борбата срещу това насилие изисква да полагаме повече усилия, за да бъде освободено обществото от подобни прояви. Благодаря. Благодаря за факта, че говорихте пред нас и споделихте с нас вашия ценен опит от Испания. Сега преминаваме към следващия панели, панелист. Това е госпожа Мария Инес Гомес Родригес Фонтина от Португалия. Имате думата за 10, години, за 10 минути. Boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Fiquei profundamente feliz. Благодаря, уважаеми дами и господа. Аз се радвам, че мога да се срещна с моята испанска приятелка. Аз също като нея ще споделя опита си по тази тема. Как може да създадем общество, в което няма насилие срещу жените? Ще разкажа за своя опит от последните си 40 години. Говорила съм с много жени, млади, стари, с проститутки. Това са хора, които ми се довериха, които ми разказаха как са живели, какъв е техния опит. Те говореха за своите страхове, за своите мечти, те говореха за живота си. Аз работя в институцията Унинью, работя там от 30 години. 75 година е създадена организацията за предотвратяване на последицата от Карамфиловата революция. Тази революция така е позната в историята, като революцията на карамфилите. В тогавашното общество нямаше доверие. Имаше много момичета, които страдаха, които водеха живот в мизерия и трябваше да се направи нещо, за да му се помогне на тези момичета. Имаше невероятни истории, житейски истории. Имаше изнасилствени от родителите, от адаптивните родители. Имаше бедност сред децата. Имаше насилие върху децата. И то насилие във всичките му аспекти имаше много от жертвите страдаха от психологически последствия от раздвояване на личността. Много от тях казваха, аз успях да запазя или се опитах да запазя душата си, въпреки че тялото ми бе насилвано. Много от тези момичета бяха загубили надежда и ние се опитахме да им върнем надеждата също и темата проституция спада към този кръг въпроси. Понякога тези момичета оставаха дълго време в тази институция. Много от тях казваха, аз просто вегетирам, аз не живея. Много от тях е, бяха тормозени от чувство за вина, несправедливо естествено. Всички тези момичета имаха нужда от закрила. Както казах, нямаше надежда за тези деца. И преди 30 години нямахме възможностите като общество, които, с които разполагаме днес. Много момичета, включително и малолетни момичета, трябваше да работят много, да работят тежка работа. И имаше жени, които за пари правеха всичко. Тези жени често не се чувстваха като хора. Това беше пазар, пазар, който се ръководеше от предлагането и търсенето. Жената, която се продава, която трябва да се продава, за да се купи храна, това беше основната фигура в този пазар. И още една друга фигура – сводникът, сводникът, който използва жената. Аз разбрах, че цената на това оцеляване е много висока. Жените се чувстваха отговорни за насилието, което им бе причинено. Разбрах, че жената се чувства като предмет, а не като личност, като предмет, който е оставен на произвола на мъжа. Също така разбрах, че тези жени идват от всички социални слоеве. Тези феномени можеха да се наблюдават в цялото общество. Хората, които ползваха тези услуги, нямаха респект към жените. Когато влезех в луксозен бар, виждах, че е, жените там бяха най-различни. Много от историите се повтаряха. Много от жените трябваше да проституират, защото не им стигаха парите. Както казах, това беше пазар на търсенето и предлагането. Също така разбрах, че проституцията винаги се случва и то навсякъде. Това е една вкоренена в нашето общество динамика. Има определен фатализъм тук. Проституцията е доминантен фактор на нашето общество. Жените правеха тези неща за пари. Световната Световната здравна организация казваше, че сексуалността има нужда от нежност и само в определен контекст може да се случи сексуалност. Сексуалността оцветява нашия начин на мислене, нашите емоции. Те, сексуалността е важна за нашето психологично и физическо здраве. Когато живеем в емоционална връзка. Сексуалността може да бъде изживяна на равнопоставени начала, но при проституцията всички тези фактори липсват, тези аспекти не съществуват. Нито един от тях. Сексуалността там се случва на едно много по-низко ниво. Когато сексуалността се предлага като продукт, като услуга, то това е един вид услуга тялото лежи на едно лекло, случват се разни неща, но душата я няма. Последствията са чувства на вина и срам. Но все пак нещо се промени през последните години. Въпреки това, все още има момичета, млади жени, които биват експлоатирани. Има гласове, които искат да се легализира проституцията. И те стават все по-силно, когато бедността сред младежите е така висока, каквато е в момента, когато се шири безработицата. Има хора, които без проституция не могат да оцелеят. Проституцията се разшири през последните години. Европа в момента е доминирана от големите финансови групи. А уязвимите жени и млади момичета трябва да бъдат защитени. Приключвам. една група жени ме помоли, ме помоли да ви предам следното. Нашия, наши, нашите тела не ни принадлежат. Нашите тела принадлежат на сводниците. Телата ни принадлежат на тези, които ни купуват. Ние предлагаме услуги на нашите клиенти. Благодаря ви. Thank you so much. Благодаря за това, че направихте едно толкова емоционално изказване и говорихте за връзката между проституцията и насилието срещу жените. Чувайки вашите думи, в някои моменти имах чувството, че слушам поезия. Благодаря за това, че дойдохте. Днес преминаваме към последния оратор от първата дискусия, госпожа Дорис Ломоро, член на Комисията по конституционни въпроси на Италианския сенат. Имате 10 минути, заповядайте. В началото искам да благодаря на председателя на парламентарната комисия от Европейския парламент и на евродепутатите за това, че организираха тази среща, посветена на превенцията на насилието срещу жените. Искам да ви представя нашето законодателство. Тук съм от името на Италианския парламент. Искам да благодаря на всички италиански депутати и не само италиански, с които днес споделих кафето си в Брюксел. През ноември миналата година отбелязахме Международния ден за борба с насилието срещу жените. Насилието срещу жените в Италия се разраства. Тук не става въпрос само за насилие по признак пол. В Италия през 2012 година 124 жени бяха убити, през 2013 броя е някъде около 130. В Италия нямаме задължителна статистика. Неправителствените организации получават известна информация. Трудно е да не се забележи, че кризата в цяла Европа влуши положението. Тя застраши е, свободата и безопасността на отделния човек, на жените. Молим оратора, ако може да намали скоростта, тъй като чете твърде бързо. През 2007 година над 2000 жени са заявили, че са били обект на насилие, много често застрашаващо живота им. Милиони жени са били обект на сексуално показат... Показ... посегателство, извинете. Оратора чете твърде бързо и цифрите няма как да бъдат предадени. 2 милиона 777 хиляди жени са били преследвани след като са се разделили с партньора си. Само, че тези цифри не дават точна информация за проблема. Положението се влушава все повече и повече. През последните 20 години различните държави предприеха редица мерки за справяне с насилието срещу жените. Създаде се законодателство. В Италия, още по времето на фашистския режим, царуваше идеята за правото на чест и съответно имаше престъпление на честа. От 1996 година 66 закона са приети с цел справяне с насилието срещу жените. Един закон от 2004 година постановява, че трябва да, да има сериозни мерки за справяне с насилието срещу жените. Закон номер 34 от преди няколко години е, говори за преследването като престъпление и като нарушение на, на моралните свободи. Сега има една нова категория престъпление убийство, придружавано с преследване. Европа оказа натиск, виждате, върху Италия и се предприемат мерки. На 25 юни 2012 година имаше доклад относно Италия от страна на специалния представител на ООН за насилието срещу жените и там се публикуваха някои много тревожни факти. Европейския институт за равенството на половете също направи доклад за положението в Италия и написа заключение в тази връзка на 6 декември 2012 година. Домашното насилие в Италия е повсеместно. То не зависи от социалното положение на семейството. Наблюдава се във всички слоеве на обществото. Има различни организации, които се опитват да защитят правата на жените, но няма кой знае какво подобрение в условията на живот на жените. През 2013 година едни млади момичета бяха убити от а, свои връзници. И тогава решихме, че трябва да се предприемат вече решителни мерки. Едно младо момиче беше убито от бившия си приятел. Това беше допълнителен случай. Отново Искаме да подчертаем, че оратора чете цифри, които е, се произнасят твърде бързо и няма как да, да ги преведем. През 2013 година Италия прие закон 919 който предвижда спешни мерки за справяне с насилието по признак пол. Това е една разпоредба, която е изключително сложна по своя характер. Нейната цел е да защити жените от насилие. Комисията по конституционни въпроси на Италианския сенат даде своя принос Сега се опитваме да внесем мерки и с цел предотвратяване на случаите на преследване. Мисля, че е много важно да има действия е, хоризонтални по своя характер. Ето защо ние взехме предвид и така наречената разпоредба от Истанбул. Сега тя е приложена в пълна степен. Голяма част от това законодателство е насочено към справяне с насилието по признак пол и с домашното насилие. Даваме възможност на хора, които са претърпяли насилие в семейството да останат на територията на Италия. Те получават разрешение за пребиваване, освен това им осигуряваме дом – който е защитен по отношение на наказателното преследване и член 46 от е, Истанбулското споразумение. Трябва да кажа, че в момента има престъпления, които не се считат за кой знае колко тежки. Тъй като времето ми че трябва да приключа и искам да кажа, че Италия прие законодателство възоснова на позицията на Европейския парламент. Исках да очертая нашата позиция, нашите мерки. Искам да благодаря на докладчика за е, очертаните мерки. Италианския парламент работи в сътрудничество с Комисията по правата на жените. Нашето сътрудничество беше ползотворно. Мисля, че всички ние от Европейския съюз можем да създадем един демократичен блок, за да се справим с насилието по признак пол и най-вече насилието срещу жените. И така наистина приключвам, господин председател. Само още едно изречение. Когато говорим за справяне с насилието срещу жените, трябва да отбележим факта, че има млади жени, които са убивани всеки ден Често ставаме свидетели на това, че родители, бащи убиват дъщерите си, малки момичета. Престъпленията по някакъв начин се представят като не толкова сериозни. Мисля, че най-важното в борбата с насилието срещу жените е превенцията. Приехме една резолюция, с мерки за справяне с насилието, но още много може да се направи, за да се повиши осведомеността сред гражданите. So for... Uh, Благодаря ви много за това, че се отзовахте на поканата ни и че ни запознахте с това как върви дебата в е, Италия. Радвам се, че Италия беше сред първите ратифицирали конвенцията от Истанбул, която е действително много добра и бихме искали всяка държава членка от Европейския съюз да я ратифицира. Сега продължаваме с а, коментари и евентуално въпроси от залата. Искам да спомена само, че Имате възможност да, раз... да се изкажете в рамките на 3 минути. Но не говорете твърде бързо, за да се вместите в тези 3 минути, защото при това положение преводачите няма да могат да ви следват. Така че говорете нормално в рамките на 3 минути. Не насилвайте нещата, защото е трудно иначе да бъдете разбрани. Ще спомена три имена, за да се подготвите. Лейла Херцегович, комисия, комисия по петициите права на човека от Словения, след нея господин Лейредар, председател на комисия в Deutsche Bundestag и след това госпожа Гормай, която е евродепутата. И така, нека да започнем с госпожа Лейла Херцегович. Разполагате с 3 минути. Дами и господа, насилието срещу жените съществува от миналото, съществува сега, вероятно ще съществува и в бъдеще. И това не е проблем само на частната сфера в а, а, Словения, на цялото общество. И има мерки за предотвратяване на подобни случаи. Имаме добра нормативна уредба за предотвратяване на домашно насилие. Имаме национална програма от 2009 до 2014 година. Имаме също програми, целящи да постигнем определени цели и да бъдат реализирани определени мерки. Сътрудничеството между полицейските сили и другите а, органи също а, са предвидени. Имаме правила за предотвратяване на домашното насилие, както е, и за работата на многодисциплинарни екипи на различни служби и на социалните служби, за да могат те да се справят с случаи на домашно насилие. През 2013 година ние определихме стратегия, за да може да се постигне напредък в борбата срещу домашното насилие и за подобряване на информираността на обществото, колко неприемливи са всякакви форми на насилие в обществото като цяло. Комисията по петициите права на човека и равни възможности на Словенския парламент редовно се информира за прилагането на плана за недопускане на домашно насилие. И също има междуведомствена група за борба срещу трафика на хора. Миналата година Словения участва в различни форми за борба срещу домашното насилие. Комисията за статута на жените на ООН прие заключения, свързани с предотвратяването и примахването на всякакви форми на насилие срещу жени и млади момичета. Въпреки множеството мерки, прияти на международно ниво, няма документ, свързан с примахването на насилието срещу жените, който да е обвързан за всички държави по света. Такива задължителни инструменти съществуват само на национално ниво. Словения, за съжаление, не е ратифицирала някои от конвенциите в областта на борбата срещу насилието, базирано на пол. И така, борбата срещу насилието срещу жените може да стане по-ефикасна трябва да се прилагат на практика приятите програми и да се ратифицират съответните международни инструменти в най-скоро време. Като депутат аз ще положа максимални усилия Словения да ратифицира конвенцията максимално бързо. Може ли да приключите? Казва председателя. Да а, ние ще направим каквото е възможно в това отношение. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Лерире. Господин Лейрер, благодаря. Като ваш колега от е, Германския Бундестаг и председател на Комисията за жените и младеща, искам да ви благодаря за тази за това изслушване. Е, днеска е 5 март, а точно преди една година, на 6 март, създадохме гореща линия в Германия, както и колегът, колежката от Испания каза, а именно гореща линия, която предлага възможност е, по време на цялото денонощие, по време на цялата година, жени да се обаждат и да търсят помощ. В Германия едно изследване документира, че 40%, около 40% от жените страдат от домашно насилие, 58% от жените в Германия са претърпели сексуално насилие а жените с увреждания, при тях техния, този процент е два пъти по-висок. 37% от жените в Германия не познават тези мерки, помощта, която може да им се окаже. Нашата цел е да, да заострим вниманието на обществеността към тези мерки е, към тази помощ. Искаме да достигнем всички жени. Ако видите и нашия плакат, е, той представя следната ситуация. Една жена е при гинеколожка, но какво се е случило преди това, преди жената да дойде до лекаря, това е големият въпрос. Какво е преживяла тази жена? Тази гореща линия, както казах, е, е безплатна. Жената няма нужда да се легитимира. Може да, се, да получи консултация на 15 езика. Не само жертви на насилие могат да се обаждат по този телефон, а и приятели, роднини, всички заинтересовани. И тук става дума за насилие в къщи, в рамките на, брага, на брака, насилствени бракове, столкинг, проституция – генитално обезобразяване. Е, може да става дума за насилие върху жени с увреждания или с мигрантски происход. Ние видяхме, е, че тази информация най-добре е да бъде публикувана чрез медиите. Надявам се да сме на правилния път и да достигнем до всички жени, които имат нужда. Благодаря ви за търпението. Благодаря, благодаря за вашето изказване, а сега ще дам думата на депутатите да се изкажат. За вас, колеги, въжат същите правила. Три минути имате на разположение. Ако някой иска да следи внимателно времето, което му остава от изказването, може да следи хронометъра на, хронометъра на екрана. Госпожа Гормайер, благодаря. Е, много благодаря за вашите представения. Благодаря и за изслушването, което е организирано днес. Въпреки, че има различни кампании и мерки, е, броят на жените, които страдат от насилие е много голям. Едно изследване показва, че една от три жени са жертва на сексуално насилие. Сигурна съм, че днес ще бъдат споменати много цифри, аз ще спомена обаче една цифра. Всеки ден седем жени в Европа умират поради домашно насилие. Е, ясно е, че във времето, когато ще празнуваме 8 март и след приемането на доклада на госпожа Парванова за жените, ясно е, че е настъпило времето да за решителни мерки срещу насилието срещу жените. Въпросът е да се организират програми, включително програми насочени към деца и млади хора. Нужна ни е обща стратегия на европейско равнище, стратегия, която да покрива всички законодателни актове. Необходима е хармонизирана дефиниция за насилието на жени. Дефиниция, която да бъде прията във всички държави членки. Необходимо е и сътрудничество в рамките на наказателния процес между държавите членки. За да бъдем ефективни в нашите дейности, трябва да стъпим на е, актуални данни – това е много важно за нашата работа. Ето защо е необходимо да си сътрудничим с Института за равнопоставеността на половете. Друго нещо, което е много важно, е информационните кампании и обучението. Насилието на жените се корени в неравнопоставеността между половете. Ето защо ни трябват програми за обучение. Необходимо е да има и година на, за борбата срещу насилие на жените. Само така ще може да постигнем нашите цели не, не само когато празнуваме Денят на жената, а по принцип. Важно е да се подчертае, че насилието на жените е нещо много сериозно. Европейските ораторката бива прекъсната, но продължава. Важно е всички европейски институции да демонстрират с общи сили своя ангажимент. Благодаря сега госпожа Клас има думата. Благодаря, колеги. Благодаря за темата. И искам и аз да кажа, че това, което казахте, филма, който показахте, цифрите, които споменахте, те са ужас... това са все ужасяващи факти. Е, колегите казаха, да, какво трябва да се направи, да се направи законодателство, да се борим срещу насилието, всичко това е така. Но аз се питам дали започваме достатъчно рано. Ние започваме винаги, когато видим, че насилието се е случило. Тогава се задействаме. Обаче как се дефинира, как се определя насилието? Може ли да достатъчно рано да видим, че една жена може да бъде подложена на насилие. Ние виждаме едва ран, когато раните са факт, когато синините са нанесени. А, дами и господа, според мен това не е достатъчно. Според мен трябва да действаме превентивно, трябва да насочим погледа си към а, момента преди случването на насилието. Защо се случва насилието? Защото, е, защото много често самочувствието на младите жени е подкопано. Тук е, говорим често за сексуално образование, за това не, не говоря обаче. В нашите училища трябва повече да се по, по, поощряват да се популяризират ценностите на сътрудничество, на уважение, уважение към, към жените. Само тогава ще може тези послания да достигнат до всички семейства. Тук виждаме, че именно важна е ролята на държавата. Искам да попитам колегите от националните парламенти до какъв до каква степен смятате, че е възможно да обясним превантивно на младите хора какво трябва да се направи? Аз съм сигурна, че един мъж, който има добро самочувствие, няма да посегне на жена. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много. Следващите трима оратори ще ги спомена, за да се подготвят госпожа Йоктен от Турция, Елза Паис от Португалия, след това госпожа Филипович от Черна гора. Първият оратор има думата за 3 минути. Аз съм от Турция, страната ми е държава кандидат. Аз съм член на турския парламент. Ние а, имаме сериозни цели за борба срещу насилието срещу жените. Ние сме подписали през май 2011 година конвенцията. Тя беше подписана от 27 държави през февруари 2013 година. За съжаление до сега само три държави са ратифицирали тази конвенция от Истанбул към февруари 2013. Турция, Албания и Португалия са ги ратифицирали. Научих с радост, че Малта също има намерение да ратифицира. Тъй като сме първата държава, която ратифицира тази конвенция, ние се чувстваме както горди, така и, и изпитваме особено чувство за отговорност. Турция подписа СИДАВ и тя е важна част от търското законодателство и от решенията на съда. През 1989 година имаме закон за защита на семейството. През 2004 година започна кампания за слагане край на насилието срещу жените. 435 образователни програми са организирани между 2009 и 2010. В края на 2010 година образователните програми достигнаха 16 000 души. В съответствие с конвенцията от Истанбул, ние въведохме важни промени в законодателството. В този контекст ние подготвихме и приехме закона за защита на семейството и за предотвратяване на насилието срещу жените в сътрудничество с всички опозиционни партии. Законът е, цели да се предотврати жените и да се защитят лицата срещу прояви на насилие. Не се а, събират а, такси, когато а, се гледат дела в тази област. Министерството на семейството и социалната политика покрива разходите, правните процедури, свързани с вземаните решения се прилагат чрез прилагането на технически мерки. Онези, които са претърпяли или са изправени пред риск от насилие, са обхванати от различни мерки, като предоставяне на обежище, осигуряване на работа, също социална и психологическа помощ. изтекоха трите минути. Също се променят а, а, картите за самоличност и а, други документи на жертвите. Лицата, които са склонни да а, проявяват насилие, са също обект на наблюдение и се стремим да осигурим помощта, която е необходима на пострадалите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Пайс от Португалия. Разполагате с 3 минути. Благодаря, господин председател, за португалския, от името на португалския парламент. Искам да поздравя Европейския парламент и а, агенцията а, за а, организирането на тази среща. Искам да приветствам с добре дошли всички, които са тук. Има консенсус. А, и пълно разбиране, че насилието срещу жените е сериозно нарушение на правата на човека. В Португалия ние водим битка срещу домашното насилие, срещу трафика на хора, срещу гениталното осъкътяване и ние го правиме в тясно сътрудничество с НПО. От 2000 година е са криминализирани проявите на а, насилие срещу жените. Ние имаме установени мерки за защита на жертвите и за наказване на извършителите. Имаме различни електронни мерки за преследване на унези, които а, са упражнили насилие, както и за осигуряване на подкрепа на жертвите. Ратифицирането на Истанбулската конвенция беше голяма стъпка напред в борбата срещу насилието, основано на принципа на пола. Ние сме предвидели средства но това не е достатъчно. Трябва да обърнем по-силно внимание на въпроса. Трябва да има образователни мерки, мерки за подобряване на информираността. Ние все още не сме спечелили битката. Предстои да се свърши още много работа, но хората трябва да бъдат поставени в центъра на вниманието. Всички трябва да са наясно с проблема и това е предизвикателство, което не можем да загърбим. Действително необходимо е да има мерки на европейско ниво, както спомена и госпожа Гурмай. Има нужда от укрепване на националните стратегии. И тази тема трябва да се превърне в приоритет. Борбата срещу домашното насилие е възможност да подобрим конкурентоспособността ни, защото пострадалите жени е, не могат да се вършат е, добре е, работата, те имат здравословни проблеми, така че когато има добро отношение към жените, това ще стимулира и конкуренцията ни. Това е посланието ни, че трябва да се укрепи общата европейска стратегия за борба срещу насилието срещу жените. Сега госпожа Филипович от Черна гора има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожи и господа. За мен е чест да се обърна към вас от името на Комисията за правата на жените в Черногорския парламент. Насилието срещу жените е социален проблем, пред който са изправени всички държави. Нашата страна прие редица закони в тази връзка. През август 2010 година влезе в сила закон за защитата от домашно насилие. Това беше първият специализиран закон, който беше насочен срещу насилието на национално ниво. През 2010 година се прие стратегия за справяне с домашното насилие за периода 2011-2015 година. През 2011 година се подписа и протокол е, за е, влизане в сила на е, конвенцията на ООН за справяне с насилието срещу жените и Черна гора беше всъщност една от първите страни, която ратифицира този толкова важен документ. През декември 2012 година се създаде комисия в парламента на Черна гора, посветена на въпросите на равенството на половете, като целта беше жени политици да работят за справянето с проблема на насилието срещу жените. Има и специален клуб в нашия парламент по темата. Там участват представители на всички политически партии. Закона за защита от насилие по признак пол – постановява пет защитни мерки и редица санкции. В този закон са заложени принципите за защита, право на социална, медицинска помощ, задава се задължение за прокуратурата, за полицейските органи, за различните социални центрове да работят в тясна връзка с цел справяне с проблема. В Черна гора има специални центрове за защита на деца и жени пострадали от насилие. Те се управляват от неправителствени организации. И тъй като нямам още кой знае колко време, искам да ви благодаря за това, че ме поканихте. Благодаря. Благодаря. Много се изненадах, когато видях, че приключихте вашата реч преди да са изтекли трите минути. Извинявам се за това. И има още двама оратори. Всички вие, които се записахте, ще имате възможност да се изкажете след следващата експертна дискусия. Вие ще бъдете първи в списъка, защото искаме да дадем възможност на нашите гости да откликнат на вашите коментари. Още двама оратора ще имаме и останалите, които не получат възможност, ще се изкажат след следващата експертна дискусия. Не сме ви забравили. Първо ще дам думата на един евродепутат и след това на госпожа Седав Кючук от Турция. Първо обаче Абела Балдакино. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това, че ми дадохте думата. Събитието е изключително важно. Само след няколко дни ще бъде Международният ден на жената. Много жени са изправени пред сериозни предизвикателства, не само насилие, а бедност, ограничени пенсионни права. В пленарна зала миналата седмица приехме доклад по темата насилие срещу жените. Днес имаме възможност да поговорим с колеги от националните парламенти. Тук има и колега от Малтийския парламент. Чух нашите гости да казват, че Малта ще ратифицира Истанбулската конвенция. Това е стъпка в правилната посока. Въпреки това трябва да кажа, че ние в Европейския парламент би следвало да приемем повече стратегии и платформи за справяне с домашното насилие. Може да попитате, ами как да се направи това? Естествено, чрез доклади, чрез становища, чрез други мерки. Нашия глас трябва да се чуе. Ние сме депутати от Европейския парламент и ако направим това, което казвам, хората просто няма да разберат какво се прави на европейско ниво. За да стигнем до гражданите, ние трябва да говорим ясно и открито. И освен това трябва да използваме медиите. В а, наши дни Фейсбук поколението, знаете, че използва интернет на широка основа и аз мисля, че ние трябва да използваме Пратим електронно послание във всички 28 държави членки. Благодаря за дадената дума. Благодаря ви. Последния оратор, преди да дам думата на нашите гости да отговорят, е, това е госпожа Кючук от Турция. Благодаря, господин председател. Нека в началото да се представя. Аз се казвам Седев Кючук и съм депутат от Турския парламент, от основната опозиционна партия, социал-демократическа партия CHP. За нас, жените в Турския парламент, независимо от коя партия сме, дали от дясната, като колегата от управляващата партия или от лявата партия, като мен, Правата на жените винаги са изключително важни. Естествено имаме различни гледни точки и идеи за това как може да се разреши проблема. Дискриминацията срещу жените обаче е толкова дълбоко вкоренена в нашите общества, че политическите различия нямат никакво значение. Както знаете, в почти всички общества, в почти всички политически режими е, и обществени устройства, има неравенство на половете. И Турция не е изключение. Турция обаче може да се похвали с някои постижения в областта на справянето с е, насилието срещу жените. Почти половината от е, турските жени са изправени пред насилие. Само през миналата година 228 жени са били убити от мъжете или е, приятелите си. Десетки хиляди търсят помощ, тъй като са били обект на насилие. Ето защо трябва да кажем, че насилието не трябва да се толерира и не може тук да се изтъкват някакви религиозни или други аргументи. Нашите общества са изградени е, възоснова на виждането, че жените трябва да бъдат добри майки, добри е, домакини, и съответно могат да се подлагат на насилие. Не можем обаче ние да обръщаме гръб на това, което се случва. Само преди две години ние приехме единодушно Истанбулската конвенция, приехме и закони, свързани с защитата на жените от насилие. Трябва да се каже, че това бяха едни много важни стъпки. Приемането на резолюции обаче не може да реши проблема. Имаме сериозни проблеми по отношение на прилагането на законите на практика. Според мен, за да се постигне това, съдиите, полицията, представителите на местната администрация и политическите лидери трябва да променят чипа в главите си. Това отношение, което те имат, трябва да се промени, тъй като то не отговаря на принципите на демокрацията и на човешките права. Освен това, мисля, че е много важно да се даде възможност на жените да участват в економическия живот. Аз съм убедена, че жените в Турция и в останалата част на света ще имат един по-стабилен, по-сигурен живот следващия път, когато се съберем на такава среща. Благодаря. Сега, преди да дам думата на нашите гости за кратки коментари, искам да благодаря на всички, че е, зачетоха времето, което им беше дадено, спазиха го. Три минути. Благодаря ви за това и сега давам думата на нашите гости, за да отговорят на чутото. Искате ли да започнете? Е, благодаря, господин председател. Коментарите бяха много интересни за нас. Видяхме, уточнихме двата големи риска, които съществуват при насилието срещу жените, именно, че насилието е почти невидимо всичко се случва на тъмно и жените много често не говорят за това. Ето защо за мен е основен въпрос всичките, цялата тази проблематика да стане видима, да бъде публикувана. Цифрите да бъдат публикувани, когато има инцидент, когато някоя жена пострада това да бъде оповестено. Най-тежко е състоянието на уязвимите жени, на жените с увреждания, на младите жени, на жените с мигрантския происход. Това са най-уязвимите групи жени. Не бива да забравяме и жените, които смятат, че нищо не може да се промени, че това е състоянието на нещата и то е дадено и непроменяемо. Много мъже смятат, че Господ е наредил жените да бъдат командвани и унижавани. Но според мен това насилие може да бъде прекратено. И ние в Испания сме на път да ратифицираме конвенцията от Истанбул. Благодаря. Ще дада палавра. Е, Следващият оратор, благодаря, благодаря за факта, че получавам втори път думата. Имам чувството, че ние говорим в е, само за един аспект от насилието срещу жените, именно за домашното насилие. Е, това е моето впечатление. И според мен е малко странно, че никой от тук присъстващите не засегна въпроса за проституцията. Това е едно необоздамо насилие. Много от жените биват насилствено вкарвани в тези канали. При проституцията става дума само единствено за насилие. Не може да сме равнодушни. Това е ситуация – с която трябва да се справят и политическите партии. Те трябва да се занимават с този въпрос. Трябва да бъда провокативна в момента. Както знаете, както казах, от 40 години се занимавам с тези въпроси и виждам, че тези въпроси продължават да съществуват, те не се решават. Виждала съм жени, момичета, които са жертви, които са страдали, и също така съм виждала голямото безразличие в обществото. Трябва да се направи нещо за тези жени, които а, са в мрежата на проституцията. Когато една жена няма нищо друго повече освен своето тяло, което да продава, за да изхрани децата си, когато има такава ситуация, когато жената трябва да продава тялото си, може ли да търпим такава ситуация? Много хора казват, това не е важно. Този проблем не ни засяга. Жените понякога се самонараняват от отчаяние. Естествено, трябва и да се засегне, трябва да се борим и срещу домашното насилие. Няма спор по този въпрос. Така е. Но нещата са доста противоречиви. И трябва да мислим и за тези противоречия. Днес ние говорим за насилието, основано на полов признак. А това насилие означава просто следното. Мъжът иска да доминира жената. И тази неравнопоставеност между жените и мъжете провокира насилие. Съжалявам, но трябва да бъда така откровена и да кажа нещата точно по този начин. Аз съм обикновена социална работничка. Но аз изпитвам солидарност с жертвите и с тези жени. Много неща, много въпроси се въртят в главата ми. Много неща не се виждат, има объркване. Сега се движим на европейско равнище. Европейският парламент обаче също трябва да стане проактивен и да изработи мерки срещу насилието на чените. Благодаря. Pochi minuti, grazie Presidente, per dire che sono d'accordo con la riflessione che della... Благодаря. Аз съм също съгласна с това, което каза португалската колежка, но искам да добавя и следното. Нещо губим от поглед. На Запад семейството винаги се е разглеждало като един спокоен оазис, като място, където човек се чувства защитен, но виждаме, че това е място, където има и насилие, явно трябва да мислим за мерки в тази област. И трябва да мислим за конкретни мерки. За това ще ви дам следния пример. Трябва да разберем, че няма официална статистика – е, нещата, които бяха споменати и цифрите, които бяха споменати, не са обвързващи. Това бе подчертано и от испанската колежка. Значи няма статистика. Нещата са много замъглени, много неясни. Необходими са ни механизми на правно равнище, така че, когато има проблеми, например, а, един нас... баща, който, който е склонен към насилие, да бъде разделен от семейството си и то с правно обвързващи мерки, такива механизми ни трябват. Една европейска депутатка каза, че е скептична и че Не е достатъчно да говорим само за закони. Това е така, обаче от друга страна законите са много важни. На тях стъпват конкретните мерки. И още нещо. Може би проблематиката не се разбира напълно. Въпросът е за социалната и економическа ситуация. Тя провокира все повече насилие срещу жените. Това трябва да ни е ясно. Насилието е общ феномен, но в Италия, например, много предприемачи се самоубиха, защото е, техният бизнес не вървеше. Много жени се самоубиват, защото мъжете ги напускат. Економическата ситуация може да увеличи насилието и то именно насилието срещу жените и децата. И именно Европейския парламент трябва да вземе този факт предвид. Необходими са ни социални мерки. А именно социалните мерки са критерии за това, доколко едно, цивили... едно общество е цивилизовано. Много е странно, че някои държави членки не са ратифицирали конвенцията от Истанбул. Тази конвенция е доста стара вече. Затова се радвам, че италианският парламент се занимава с въпроса и успя единодушно да подпише конвенцията. И накрая. Е, колегите мъже също трябва да станат по-активни. А те също носят определена отговорност. Всички трябва да обединим усилията си. Затова всички жени във всички европейски страни да получат подкрепа. Благодаря. Благодаря ви много. Искам да благодаря на гостораторите. Благодаря ви за вашето участие в тази конференция. Сега ще направим смяна. Госпожа Джана Куди. Джоана Гуди. Моля да дойде на трибуната. Okay, dear colleagues, we will now... Уважаеми колеги, продължаваме. Моля да вземете местата си. So... Продължаваме. Между първата и втората част ще изслушаме представене от Агенцията за основни права че имахте какво да си кажете. Това е добър сигнал. Съжалявам, че нямаме кафе пауза. Зная, че имате силно желание да разговаряте помежду си и аз, ако бях на ваше място, ще го правя. Но трябва да продължим сега. Миналата седмица в Европейския парламент беше приета законодателна резолюция Днес Агенцията за основни права представи доклад по темата за насилието срещу жените. Повече от 2000 жени са участвали в проучването и тази сутрин беше направено представенето, така че това е нещо съвършено ново, с което не сте запознати. А, съвсем гореща е тази тема. Искам да дам думата сега на госпожа Джоана Гуди, която е ръководител на отдела по свобода и правосъдие. Разполагате с 10 минути. Благодаря ви много. Официалната статистика за насилието срещу жените липсва. Ето защо Европейския парламент се обърна към Агенцията за основни права, както и съвета, да се направи това проучване. От години се отправя подобно искане и сега имаме, можем да ви представяме данните от общо европейско проучване. Накратко, това проучване включваше жени между 18 и 74 годишна възраст. Интервюрахме лично по една жена от домакинство. Понякога близо 2 часа продължаваха интервютата, в зависимост от това какво насилие са претърпяли жените, които бяха интервюирани. Бяха необходими близо две години, за да се разработи проучването с група експерти, които работиха съвместно с нас. Проучването обхваща 28-те държави членки, 1500 интервюта на жени от държавите членки и общо 42 000 жени. И какви въпроси зададохме? Говорихме за техния ежедневен опит с насилието, средната жена в Европейския съюз, която е изпитала някакво насилие, физическо, психическо насилие, също тормоз от различен характер, включително кибер, тормоз, преследване и прочие. Освен това, питахме е, жените дали са запознати с какви възможности за защита раз, могат да използват. И накратко, всяка трета жена в Европейския съюз средно е имала а, сблъсък с а, такова насилие, насилие 8% през последните 8 месеца, 12 месеца. 22% от жените са претърпели физическо или сексуално насилие от партньора си, 11% от а, някаква друга форма на насилие, 5% а, са били изнасилени. Всяка втора жена а, почетава, че е била а, а, обект на сексуален тормоз. Какво запитахме жените? Какво стои за тези цифри? Ние им зададохме редица въпроси за насилието, което са преживели, дали под каква форма е било насилието, дали са били използвани твърди предмети, дали са били бити с юмбруци, дали е използвано хладно оръжие и прочие. Ако вземем категорията дали са били блъскани или дърпани. Всяка четвърта жена, 25 жени от Европейския съюз казват, че поне веднъж им се е случвало подобно нещо от 15 годишна възраст нататък. Ако разгледаме сексуалното насилие отново от партньор или не партньор, от 15 годишна възраст, ние сме ги питали дали са били принуждавали да имат полов акт, дали е имал опит за таков, такъв акт, дали са се съгласили да имат такъв акт, защото са се опасявали от последиците в случай, че откажат. 9 милиона жени са отговорили, че са били обект на изнасилване. Някои от тях са изпитали повече от една форма на насилие. Всяка десета жена, 11% от жените в Европейския съюз поне веднъж са изпитали сериозно сексуално насилие срещу себе си. Сега бързо ще се спра на това към кого се обръщат жените, когато са преживели сексуално насилие. Ние запитахме жените с кого са контактували, в случай на най-силна проява на насилие от страна на партньора им. 22% се обръщат към лекар или здравна служба, много малко от тях се обръщат към полицията, малко се обръщат също към обежищата за, за жени или към, за, към юрист, консулт. И Оказва се, че обикновено, когато са преживели такова насилие, те отиват при лекар или здравна служба, защото те са най-близко до тях. Задавахме въпрос, свързан с преследването от едно и също лице, което а, представлява заплаха. Примерите за преследване, които бяха приведени, някой, който ви чака извън работното ви място, без да има основание за това, следи ви, обажда ви се заплашително по телефона или пък ви праща съобщения по интернет, които са обидни. 18% от жените казват, че са били обект на тогава преследване, 5% през последните 12 месеца. Някои жени са били преследвани в продължение на повече от 5 години. Всяка пета жена, 23%, са променили имейл адреса си или телефонния си номер в резултат на сериозни случаи на преследване. Ние трябва да разберем а, а, това широко разпространено явление. Ние питахме също и за сексуалния тормоз, което варира. Нещо, което се изчита като нормално, между половете, нежелателно докосване, прегръдки или целувки, или пък сексуални коментари, или пък анекдоти, изпращане на нежелани сексуални СМС съобщения или пък обидни такива. Що се отнася до сексуалния турмоз, половината от всички жени в Европейския съюз казват, че са били жертва на сексуално, сексуален турмоз. Всяка пета жена е изпитала подобно насилие през последните 12 месеца. 32% от всички жени казват, че това е било направено от техен шеф, колег или клиент, т.е. на работното място. 75% от жените, които имат високи постове, също са били обект на сексуален турмоз. Разгледахме въпроси за кибертурмоза. 20% от младите жени между 18 и 29 годишна възраст са преживели такава форма на кибертурмоз, СМС, послания и прочие. Що се отнася до насилието по време на детството? Една част от проучването беше насочена не само какво се е случило с тях след 15 годишна възраст, но и преди това. Говорихме предимно за сексуалното насилие. Жените ни казаха, че осем те са били обект по различни форми или пък възрастен е не показвал гениталните си органи или пък някой ги е фотографирал или пък ги е докосвал. Също 1% от тях казаха, че като жени са били принудени да извършват полов акт, което означава 12% от жените в Европейския съюз са изпитали сексуално насилие като деца. И така, какво може да се направи? Става дума за превенцията. Имаше различен отговор, политика, съвместния отговор за а, разрешаване на въпроси, свързани с подкрепа, обучение, търсене на нови възможности за недопускане насилие по интернет. Говорим за превенцията. Е, и трябва отново да се запитаме как можем да спрем а, насилието преди то да се е случило. А, и на базата на наличните данни как можем а, да работим, за да се намалят тези случаи в бъдеще. Ако видите резултатите от а, нашите, нашето проучване, можете да го намерите на вебсайта на Агенцията за основни права. Благодаря ви за вниманието. Точно 10 минути разцепихте секундата. Много ви благодаря за това, че дойдохте да ни представите тези данни. Трябва да кажа, че тази сутрин, когато ви чух, счетох, че информацията, която ще ни дадете, е изключително ценна на нас като политици, тъй като имаме нужда от съпоставими данни в Европейския съюз. Ако искаме да постигнем нещо, да променим нещо, трябва да знаем как стоят нещата и ето защо статистическите данни са изключително важни, за да разберем каква е реалността, какви са обясненията и само тогава, когато знаем какво е положението, можем да намерим инструментариума за справяне с проблема. Така че мисля, че вашата презентация ще е изключително важна за много презентации в бъдеще, за много политици, за много представители на граждански общества. Сега преминаваме нататък. Ще имаме възможност за изказване имаме експертна дискусия, която се нарича Идеи за пътя напред, какви стратегически действия трябва да има на европейско ниво. Искам да кажа, че имаше приемане на законодателен доклад, доклад на госпожа Парванова. Този доклад беше прият в парламента с голямо мнозинство. Там се очертават конкретни мерки за действие. Сега искам да дам думата на госпожа Даниела Банкер. Тя е директор в Европейската комисия в областта на равенството в Генерална дирекция правосъдие. Имате 10 минути. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте на заседанието на е, тази междупарламентарна комисия. Дебата е посветен на превенцията на насилието срещу жените. Благодаря ви за това, че дадохте възможност да се срещнем и да обсъдим тези толкова важни въпроси. Уважаеми госпожи и господа, всяка година жените и момичетата са унижавани, сплашвани, стават обект на побои, на убийства, на сексуални показателства, просто защото са жени и деца. Това се случва навсякъде, във всяка страна, в Европейския съюз или извън Европейския съюз. Проучването, което видяхме днес от страна на Агенцията за основните права, ни казва, че една на всеки три жени в Европейския съюз е изпитвала физическо или сексуално насилие от навършването на 15 годишна възраст. Поручването подчертава, че е на лице проблем с докладването на такива инциденти. Само една на всеки три жертви докладва за това, което е изпитала. Тя се обръща към полицията или към някакви други органи. Това означава, че степента на проблема се подценява. Проучването на Агенцията за основните права подчертава разликите между държавите членки, когато става въпрос за претърпяното насилие, ответната реакция на случилото се и различните видове услуги в тази връзка. Има нови форми на насилие, които ще имат нужда от повече внимание за бъдеще, като кибернасилието, ще има нови форми, които са свързани с новите технологии. Насилието срещу жените определено остава едно от основните нарушения на човешките права в наши дни. Това е резултат от исторически вкоренено разделение между мъжете и жените, разделение на властта. Населението срещу, срещу жените допринася за неравенството, то засяга обществото в неговата цялост и има сериозни последици и за заетостта на жените, за тяхното здраве и за економическото им положение. Тъй като насилието срещу жените често се извършва от страна на член на семейството, партньор или познат, жените, които са ставали обект на такова насилие, са емоционално привързани към извършващия насилието и зависят за економическото си положение от него. В много случаи жертвата се подлага на насилие на няколко пъти, като се стига до престъпление. Жертвите често казват, че чувстват една комбинация от любов, вина, срам, освен това, те могат да бъдат стигматизирани от обществото. Много от тях смятат, че насилието е част от е, проблемите в семейството и те тривиализират своето страдание. Много от е, жертвите не искат да докладват за насилието, не искат да потърсят помощ от съответните служби докладваните случаи на насилие представляват само малка част от насилието, което се случва всеки ден. Госпожи и господа, какво прави комисията, за да се справи с проблема на насилието срещу жените? Първо искам да ви напомня, че насилието е едно от един от основните приоритети на нашите политики за равенство на половете, както те са описани в стратегията за равенство на половете за периода 2010-2015 година. Това означава, че насилието срещу жените е начално място сред нашите приоритети и политики. По отношение на инструментите, бих искала да подчертая, че в учредителните договори няма конкретно правно основание с цел справяне на насилието срещу жените. Основната отговорност, естествено, и съответно пада на плещите на държавите членки. Те трябва да работят за превенцията, за санкциите и за подкрепата на жертвите на насилие. С тази оговорка бих искала да подчертая, че Европейската комисия е отдадена на идеята да използва европейски правомощия, за да подпомага държавите членки в превенцията и справянето с всички форми на насилие срещу жените. Нашето желание е да гарантираме, че всички наши действия допълват мерките на европейско ниво и представляват допълнителна полза. Първа и много важна стъпка в тази връзка е да се получи повече информация за феномена насилие. Ето защо проучването, което видяхме преди малко, е толкова важно. Европейската комисия работи с всички заинтересовани страни, като Агенцията по основните права, Евростат и Европейския съюз за равенство на половете в Вилнюс, като целта е да получим повече информация, по-надежна информация за насилието, защото само когато имаме такава надежна информация, ще имаме възможност да създадем ефикасни политики и да наблюдаваме напредък. Европейската комисия, освен това, разглежда проблема за насилието срещу жените в контекста на проблема с половата дискриминация и политиките насочени срещу този феномен. Насилието и е, жените, които са обект на насилие, би трябвало е, да, да бъдат заклеймени и е, защитени съответно жените. Трябва да ви припомня, че има приемане на рамка за административни и наказателни санкции на европейско ниво. Тук се включва директива за трафика на жените, директива насочена срещу сексуалната експлоатация на децата и детската порнография. Имаме и директива за Европейска заповед за защита. И накрая, но не на последно място по значение, имаме директива за правата на жертвите на престъпления, като в нея се подчертава необходимостта от защита и закрила на пострадалите по признак пол. Комисията работи с държавите членки и наблюдава ефикасното прилагане на законодателството. Имаме освен това още едно много важно законодателство, насочено към справяне с насилието срещу жените и домашното насилие. Комисията се възползва от всяка възможност да призове държавите членки да ратифицират конвенцията за справяне с насилието срещу жените. Моля да приканите всички ваши правителства да ратифицират конвенцията. Комисията е твърдо решена да се възползва на пълно от програмата за равенство и гражданство. Чрез тази програма комисията ще гарантира финансиране, ще организира семинари за обмен на информация, ще се даде възможност за финансиране на неправителствени организации, които работят по темата. И в заключение бих искала да обърна внимание на факта, че наскоро приехме едно съобщение относно елиминирането на гениталното усъкътяване като практика сред жените. Това е грубо погазване на човешките права на жените и форма на детско насилие. Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност очертаха външни и вътрешни мерки, за да се повиши осведомеността за този проблем, за да има по-добра превенция чрез сътрудничество и чрез подпомагане на различните етнически общности, Опитваме се да гарантираме сътрудничество в рамките на различните отрасли. Предвидили сме съответните наказателни санкции и мерки за защита на жените в Европейския съюз и във всички части на света, където се извършва това престъпление. Искаме да гарантираме, че ще има и последващи действия и ето защо комисията е поела ангажимента да наблюдава напредъка в тази област възоснова на действията, които сме очертали в своето комюнике. В заключение, нека да подчертая още веднъж, че комисията е твърдо решена да продължи да подкрепя държавите членки за изкореняването на всички форми на насилието срещу жените, като изготвя целенасочени и последователни инициативи на европейско ниво и като използва напълно правомощията, които са дадени на Европейския съюз. Ние смятаме, че трябва да има действие и сътрудничество на всички нива, така че нека да продължим да работим всички заедно, за да изкореним насилието по признак пол в Европа. Благодаря за вниманието. Благодаря. Много е важно наистина комисията да се заеме с тази проблематика, да, да предприеме мерки. Благодаря, че намерихте време да дойдете на нашето заседание и да представите становището на комисията. А сега продължаваме с следващия оратор. Това е Силвия Волби, професор по социология от университета Ланкастър в Обединеното кралство. Имате 10 минути. Благодаря. Аз днес ще говоря по три точки. Най-напред е, насилието на чени. На второ място правните, правните перспективи. И на трето място един преглед за политиките в тази област в света. Най-напред ще се спре на пет различни начини за мислене по отношение на стратегически действия за справяне с насилието на чени. Ще започна с правната проблематика, след което ще премина към економическите аспекти, което е нещо традиционно като компетенция на Европейския съюз и след това ще говоря за половия баланс, баланса между половете при взимането на решение и стратегическото планиране. Най-напред. Европейският съюз през последните години изработи серия директиви и законодателни актове, свързани с насилието на жените. Виждате списъка на екраните. Става дума тук за сексуалния тормоз, за правата на жертвите. Какъв е пътят напред? Имаме две стратегически альтернативи. Те са пред нас. Европейският парламент иска да се позове на очредителните договори в борбата срещу насилието на жени. На второ място имаме един постъпателен подход, стъпка по стъпка, акумулиране на директиви, директива след директива, малка мярка след мярка мярка след мярка. Тоест, имаме различни стратегии, по които може да се справим с проблема. Ако сега разгледаме следващата вероятна стъпка, която е в рамките на Лисабонския договор, в рамките на член 82, може да видим, че имаме обща, общо пространство на свобода, равенство и сигурност, т.е. може да се позовем на правното вземане на решение. Тук трябва да имаме минимални стандарти и стандарти, засягащи наказателния процес. И така, дали бихме могли да продължим в тази насока? Нека не забравяме тук и законодателството, свързано с дискриминацията. Това е област, в която Европейския съюз има правомощия и в тази област ние говорим главно за сексуалния тормоз и тормоз на, по признака на пола. Това е насилието срещу жени е вид сексуален тормоз. Сега ограниченията. Какви са ограниченията на, на европейско равнище? може, докъде се простират правомощията на Европейския съюз. Какво може да направим в рамките на постъпателния подход? Изнасилването. Ако жертва на изнасилване напусне, избяга от, страна, от дадена страна, и ако извършителят напусне страната и се премести в друга страна, може ли той да бъде подведен под отговорност по смисъла на същото или подобно законодателство. Имаме е, високо профилирани е, казуси, които, за които трябваше месеци да минат, за да се внесе правна яснота. Тоест, какво ни трябва тук? Трябва ни а, е, взаимно признаване на присъди в областта на изнасилването. Трябва да се изяснят е, много правни въпроси, Например, съжителство между партньори и други подобни проблематики. Така че това е една възможна стъпка. Същото се отнася и за домашното насилие. Всяка държава има законодателство по отношение на насилието, но някои държави имат определени изключения и тук, вероятно, би трябвало да има директива, която да уточнява, че не би трябвало в рамките на семейството да има изключение по отношение на насилието. Това е един друг пример за това как стъпка по стъпка може да се акумулира един пакет от директиви, който да осигури едно правилно прилагане на законодателството за борбата срещу насилието на жените. И накрая, насилие по признак пол е свързан с сексуалния тормоз и тормоза по признак пол. Тук искам да направя препратка към услугите и трудовото законодателство. Може би тук може чрез член 19 да разширим възможностите за правоприлагане. И така, парламентарните резолюции са област, в която ние може да сме активни. Това е всъщност радикалната стъпка, която предлага Европейския парламент. И затова тук сега водим този дебат. Економиката. Европейския съюз има отдавна правомощие в областта на економиката и това е традиционна област, в която се застъпваме за равнопоставеност. Но и тук има неравнопоставеност между половете. Е, насилието срещу жени е накърняване на економиката. То е в ущърп на економиката. То разрушава възможността на жените да участват равноправно в е, трудовия пазар. Ето защо насилието срещу жени е економически въпрос и ние може да задействаме правомощите на Европейския съюз в областта на економиката и да го използваме като ресурс е, член 153 постановява интеграция на трудовия пазар. Но с малко разширяване ние може да включим тук жени, които са а, били насилвани, те да могат да получат интеграция върху трудовия пазар. И така. Включването на жените в економиката за тази цел могат да бъдат използвани структурни фондове и могат да бъдат изработени економически насоки, в които да залегне именно становището, че насилието срещу жени е- подкопава основите на економиката. Насилието на жени струва 228 милиарда евро на година. Това са данни от Обединеното кралство. И това е естествено щета на европейската економика. Виждаме, че това е област, в която може да има иновация. И така. Следваща област – изследванията. Изследвания са необходими на европейско равнище. Нека спомена тук за Хоризонт 2020. Има ли а, обаче въпроси, свързани с, с пола в Хоризонт 2020? Ние говорим за залягане на за, за а, подслоняване на аспектите насилие срещу жени във всички законодателства, но тук то липсва. И така, по-нататък равнопоставеността между половете и взимането на решение. Тази област е много важна, защото а, тя е важна за намаляване на насилието срещу жени чрез взаимно разбиране. И така, Изводът е, че може да сме активни не само в областта на законодателството, но и в областта на економиката, вземането на решението и планирането. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Виждаме, имаме много конкретни предложения за справяне с проблематиката, така че никой вече не може да каже какво да се прави. Много благодаря на вашия, за вашето изказване, за вашата презентация. А в тази област се вижда, че Европейския парламент и комисията са на едно мнение, което не се случва често. И сега Думата има последният панелист. Вие ще сте, така да се каже, гласът на гражданското общество. Радвам се, че сте тук. Давам думата на Вивиан Тайтъл Палм, председателят на Европейското лоби на жените. Имате 10 минути. And, uh... Благодаря много. Искам да благодаря на вас, господин председателю, за отправената покана. Чест и удоволствие за мен е да съм тук и да отбележа с вас а, а, Евро... а, Международния ден на жената тук в а, Парламентарната комисия по права на жените и равенство между половете. Равенството между а, жените и мъжете е на дневен ред а, в а, Европейския съюз и включено във всички политики като въпрос. Европейското лоби на жените е най-голямата коалиция на НПО. Всички държави членки участват. Сърбия, Македония и Турция също са включени. За мен е много важно, че днес съм тук и мога да говоря от името на всички жени, които представляваме, за да споделя с вас безпокойствата и предизвикателствата, пред които са изправени жените от цяла Европа, когато става дума за насилие срещу жените. Днес чухме как, какво е положението с насилието срещу жените в Европейския съюз и цифрите дадени от агенцията по основни права са шокиращи. Реалността е такава, че насилието продължава и засяга всички жени. Това насилие е пречка пред равенството между жените и мъжете. Фактите и цифрите, представени от Агенцията за основни права, ни показват колко спешно е да се предприемат мерки. През 1999 година беше установено, че всяка пета жена е обект на домашно насилие в Европа. Ние виждаме, че и днес тези цифри не са се променили. Европейската комисия вече направи много, за да се обърне внимание на това широко разпространено нарушение на правата на жените. Разработват се мерки, законодателство, за да не се допусне насилие срещу жените, като директивата за правата на жертвите и заповедта за защита. Целта е да се защитят жените, да им се окаже помощ, когато те са били обект на насилие. Програмата Дафне също подкрепа инициативи, целта на които е да се предотврати насилието срещу жените и да се разработят проекти за постигане на реална промяна в живота на, на жените. И така заедно с нашите членове ние продължаваме да работим, ние продължаваме да подобряваме информираността по въпроса за насилието срещу жените. Миналата година публикувахме втория барометър в рамките на нашата обсерватория, свързан с изнасилванията в Европейския съюз. Изнасилването е най-криминализираната форма на сексуално насилие и това е в така всички законодателства на държавите членки, но обикновено става скрито. Това са действия, предприемани от мъже, колективно а, или индивидуално, за да гарантират своето господство над жените, техния контрол. От 33 държави, които са обект на изследването, едва 5 са тези, които са ратифицирали конвенцията от Истанбул. Даните са оскъдни. Информацията за жени, жертва на изнасилвания, на практика не съществува. 95% от изнасилванията не се докладват и службите не са достатъчно, е, за да ам, окажат помощ или пък изобщо липсва такива служби. Миналата седмица Европейският парламент прие два важни доклада за насилието срещу жените една за насилието срещу жените и един доклад за проституцията и социалната експлоатация. И в двата доклада се настоява за повече действия на ниво Европейския съюз. Депутатите от Европейския парламент направиха същата констатация, че жените все още не са равноправно защитени в Европейския съюз, в зависимост от това къде живеят. Те могат да нямат достъп до правосъдие или пък дори да не бъдат чути изобщо. Също стереотипите, стереотипите доста а, пречат в контекста на а, економическите а, строги мерки на бюджетни економии бяха засегнати също и правата на жените, защото се отдава приоритет на пазара на труда на мъжете, а на жените се среща роля само в семейството. Економическата самостоятелност на жените е засегната. И нараства разбирането за това, че жената е обект на сексуални желания и това се разпространява все повече чрез реклами. Виждаме все повече изображения, които посочват, че телата на жените а, могат да бъдат обект на мъжки желания, на фантазии. И това има сериозен ефект върху отношенията между мъжете и жените, както и прави жените и младите момичета по-уязвими на насилие, упражнявано от мъже. Има несъответствие в законодателството на Европейския съюз, свързано с борбата срещу насилието срещу жените. В следващата седмица всички ще отбележим платформата за действие. Това е документ на ООН, който се отнася до гарантиране на правата на жените и равноправието между половете. Насилието срещу жените е една от 12-те теми, включени в платформата. Изобщо да се запитаме е, защо все още е релевантна тази платформа от е, Пекин. Има призив към вземащите решения да се предприемат действия. Миналата седмица участваме в световно действие срещу жените. Много евродепутати се присъединиха към нас, подкрепиха искането ни 2016 година да бъде обявена за година за слагане край на насилието срещу жените. Предотвратяването на насилието срещу жените е предизвикателство пред всички нас, то е отговорност на всеки отделен гражданин. Но не може да има успех, ако държавните органи не предприемат действия и ако не изпълнят своите задължения ние се нуждаем от законодателство, което заклеймява всички форми на насилие срещу жените. Нуждаем се от достъп до правосъдие за всички жени, включително тези с конкретни потребности, като тези, които имат увреждания, жени мигранти, ЛГТБ и прочее. Нуждаем се от мерки в подкрепа на жените, да им се подготвят, да могат те да оцелеят и да изградят нов живот. Нуждаем се също и промяна в менталитета. В Европейското лоби на жените ние вярваме, че действията за превенция, независимо дали те са кампании за подобряване на информираността, обучение на професионалисти, работа с мъжете и момчетата, включване на жените и въпросите на жените в учебните програми могат да имат успех само ако са част от една обща рамка за борба срещу насилието срещу жените. Защото това отправя сигнал и към мъжете и към жените в обществото. Не можем да очакваме, че трябва да минат още 20 години, за да се намери решение. Ние искаме държавите членки, Европейската комисия да работят заедно с новия Европейски парламент по една цялостна стратегия за слагане край на всички форми на насилие срещу жените. Това е едно от нашите искания за европейските избори. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря много. Съгласен съм с вас че един закон не може да промени всичко, но е важен инструмент и важен сигнал, ако искаме да се осъществи промяна в обществото. Разбира се, са необходими и други неща, но това е много важна стъпка, която трябва да се предприеме. Тук съм съгласен с вас. Европейското лоби на жените е много важна организация за комисията ФЕМ. Ние знаем, че в вашата организация работят професионалисти и високо ценим вашата работа, за която ви благодарим. Сега ще дадем възможност за изказвания от залата, както и за поставяне на въпроси. Ще продължим да следваме правилата, които установихме. Ще се наложи да ви прекъсвам, ако просрочите времето си. Първите трима оратори са госпожа Мария Депуси от Гърция, след това госпожа Дайна Казака от Латвия и след нея господин Софоклис от Кипър. Госпожа Мария Репуси има първо думата за 3 минути. Βρίσκομαι ανάμεσά σας και благодаря. Искам да кажа, че много се радвам да съм тук. Имам усещането, че солидарността между жените надмогва, разраства се над националните граници. Аз съм изпълнена с солидарност. Е, имам чувството, че тук усещам по-голяма солидарност, отколкото в своя парламент, където има много повече мъже. мъже. Е, този доклад от агенцията е много важен. Особено ясно е, числата говорят за това какви размери поема, заема насилието на жените. Не може вече никой да каже, че няма представа за феномена. Има стереотипи, когато говорим за насилието срещу жените. Например, стереотипа за севера и юга и положението на жените в тези страни. Важно е тези цифри, тези резултати да се публикуват, за да може Европейския съюз да поеме своята отговорност. Не е възможно да говорим за европейска интеграция и да не включим жените. Срещу жените все още да има физическо, психо, психическо и емоционално насилие. Какво може да се направи? Да, законодателството е важно. Разпоредбите са важни в борбата срещу този феномен. Това е така. Конвенцията от Истанбул трябва да се ратифицира, това е ясно. Тя трябва и да се приложи, но смятам, че ни трябва един холистичен подход за справяне с проблема. Без един цялостен подход няма да решим тези въпроси. Насилието на жени е резултат от неравнопоставеността между половете. Това е структурата на насилието срещу жените. И ако ние не променим нещо в тази структура, то жените ще продължат да са предмет на насилие. В Гърция, например, през 2006 година приехме закон, много важен закон, с който изнасилването се третира като наказателно деяние и в рамките на брака. Но много малко жени се възползваха от този закон и подведоха брачните си партньори под отговорност. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Вие може да следите времето на екраните, а сега давам думата на госпожа Дайна Кашака от Латвия. Три минути. Е, делегати, велос патекте par šo konferenci un izteikt paldies Европас. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Благодаря на Европейския парламент и за организиране на това заседание. Благодаря и на комисията за предложенията. Сега домашното насилие, насилието срещу жените, намаляване на дискриминацията, поощряване на равнопоставеността между половете. Всичко това са много важни неща. Не бива да забравяме домашното насилие и срещу децата. Всички тези инструменти могат да се използват. Те са изключително важни за Латвия. Благодаря на Агенцията за основните права че е провела това изследване. В Латвия има много случаи на насилие на чини Процентът за Латвия е 30-39%. Благодаря на националните парламенти и на неправителствените организации, които се ангажират в областта на правоприлагането. Ние не бива да се съсредоточаваме само върху жертвите. Трябва да разгледаме и положението на престъпниците, на извършителите. Само така може да пробием този дяволски кръг. Латвия се оказва, че е една от страните донори в, търгу... в трафика на човешки същества виждаме, че Латвия е едно, на едно от първите места в този списък. Сексуално-репродуктивните права трябва също да се вземат предвид в целия този контекст. Това е важна тема и за европейските избори. Сега, какви са възможностите за борба с, срещу насилието на жени. Най-напред, повече жени трябва да се привлекат в политиката, така те ще могат да участват при вземането на решение на, на местно, национално и европейско равнище. Така те могат да се за, застъпят за равнопоставеността между половете, за изкореняването на бедността, защото вижда се, където има в държави, в които има голямо насилие на жените, там се вижда и нуждата от по-добро интегриране на жените в работния пазар. И още едно предложение. Важно е и сътрудничеството на неправителствени организации, национални парламенти с националния парламент. Колегата от Кипър има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, темата на днешната конференция, за съжаление, става все по-актуална. Това е тема, която измъчва обществата ни от години. Жените не са винаги пълноправни членове на нашите общества – Съвета на Европа проведе изследване относно пречките, които съществуват пред жените за пълноценно участие в обществото. Изследването стига до следните заключения. 16 милиарда евро се оказва, че са щетите за европейската економика вследствие на насилието на жени. В тази област, в Кипър, обаче отбелязахме през последните години напредък, въпреки економическата криза. Има политическа воля за мерки в областта. Кипър взема участие в програмата за економии, адаптиране на бюджета – и продоляване на бюджетния дефицит. И въпреки това, е, парламентът размишлява върху възможността да подпише конвенцията от Истанбул и да предприеме съответните мерки. Работим заедно с нашите юристи Изготвили сме вече правни актове. В тези текстове е залегнало наказателното прес, преследване на извършителите на насилие на жени. Кипърските съдилища вече имат право да вземат, да постановяват присъди при всички форми на насилие. Това е залегнало и в конвенцията от Истанбул. И то независимо дали, е стан, дали насилието е станало в Кипър или извън Кипър. Заедно с това ролята на полицията се подчертава. Полицията играе съществена роля при превенцията и при адекватната реакция на насилието. Ние подкрепяме организации, програми, които имат за цел да заострят вниманието на обществеността върху проблематиката. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Коляно от Италия и Роспартинес от Испания. Госпожа Еспайс от Португалия, третия оратор. Thank you, grazie. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и аз на Европейския парламент. Е, искам да благодаря и на съвета на Европа и на пътническите агенции, които допринесоха за тази среща. Мисля, че качеството на обмена на информация е изключително високо. Искам да благодаря от името на Италианския парламент и от името на председателя на Италианския парламент. Всички говорим за правата на човека, за правата на жените. Говорим за законодателството, прието в тази област. Колегата Дорис Делоро вече подчерта какви мерки са взети в Италия. Много е важно да се ратифицира конвенцията от Истанбул и да се предприемат и други стъпки за справяне с насилието, било то законодателни или не. Що се отнася до Италия, ние имаме голям проблем с домашното насилие. Проблема е толкова голям, че той вече е с политически измерения, а не само с социални. Насилието в къщи не е просто една болест в кавички. То е проблем за, за цялото общество и за политиците. За това бих искала да кажа следното. Когато говорим за европейски действия, за общи действия, не трябва ли да координираме своите усилия, когато става въпрос за образование, за превенция, за подкрепа? А не само когато става въпрос за санкциите и наказанията. Ние смятаме, че на първо място е изключително важно да има обща рамка за координация на националните политики. Националните политики и общата европейска политика трябва да са с една и съща насоченост. Имаме нужда от система, защото много често ние просто реагираме на вече извършеното, а не предприемаме превентивни действия. Когато става въпрос за насилието и злоупотребите, тук се повдигат и въпроси свързани с достоинството, с уважението, достоинството на хората. Получихме данни днес след обед. Трябва обаче да не изпускаме от поглед хоризонталното измерение, културното измерение на проблема. Това е изключително важно и само когато отчитаме всички фактори ще можем да се справим с проблема. Благодаря сега госпожа Рос Мартинес от Испания. Благодаря. Благодаря, много благодаря за това, че организирахте това изслушване. То е изключително важно. Насилието срещу жените е голям проблем. То представлява най-бруталното проявление на неравенството на половете в нашите общества. Всяка година много жени умират просто защото са жени. Ние забравяме и децата има сериозно въздействие върху децата това насилие срещу жените. И децата и жените са уязвими, когато жените са в тежко социално положение, те много трудно могат да разбият този порочен кръг. Трябва да им се даде някаква минимална помощ, за да не се изправят срещу една тухлена стена, защото много често жените просто се чувстват изправени срещу стена и не могат да я разбият. Европейския съюз трябва да помогне. Ако погледнем данните за насилието срещу жени в Европа, ясно ще видим, че трябва да има кампании за превенция, за повишаване на осведомеността, кампании за защита на жертвите на насилие и на техните деца. Не можем да продължаваме по същия начин. Аз искам да кажа няколко думи и за образователната система. Образованието и образователната система са сферите, в които ние трябва да се борим с насилието срещу жените. Младите хора трябва да бъдат образовани така, че да излязат извън кълъпа, извън наложения модел – Спомням си, че преди време казваха, уважението се учи в ранна детска възраст. Много често насилието е широко разпространено в мачо културите и трябва да има сериозни промени в образователната система, защото иначе ще продължаваме по същия начин. Работата за справяне с насилието трябва да започне от класната стая. Образованието е най-добрият начин за справяне с насилието срещу жените. То трябва да бъде заклеймено в очите на бъдещите поколения. Едно общество, което толерира насилието срещу жените, не може да бъде демократично, не може да бъде свободно. И в заключение нека да кажа, че всяка жена, която успеем да измъкнем извън лапите на насилника, представлява победа за цялото общество и за всички жени. Благодаря. Сега от Португалия думата има госпожа Паис. Благодаря, господин председател. Говорим за човешки права. Това не е битка само за жените. Това е битка, в която трябва да замесим и мъжете, цялото човечество. Това трябва да бъде една политическа битка. Битка за основни права. Една на всеки три жени в Европа става жертва на насилие. Това е огромен процент. И благодарение или поради този феномен страдат целите общества. Ако погледнем Португалия, имаме страшно много случаи и смъртни случаи. Никой човек не е остров. Насилието срещу жените води до сериозни проблеми, като липса на конкурентоспособност, съответно цялото общество губи. Ето защо е изключително важно да се обърне внимание на този проблем и най-вече в време на криза. И съответно трябва да посочим с пръс проблема. Мисля, че той не се засяга достатъчно много в нашите политически разговори. Ние трябва да се борим за едно равно общество. Общество на равнопоставеността в което не съществуват форми на дискриминация. Една от най- тежките форми на дискриминация е дискриминацията по признак пол, защото тя засяга половината от населението на Земята. Ние трябва да се справим с всички форми на дискриминация, не само с насилието по признак пол. Всички видове насилие, всички видове дискриминация имат нужда от внимание, от общи мерки. Нека да признаем, че такава е действителността. И тъй като тя е такава, ние трябва да направим нещо, за да решим проблемите. Истанбулската конвенция е изключително важна. Ние не сме подписали документа, за да отчетем дейност. Не, той трябва да да стане основа на действията в държавите членки за справяне с проблемите. Имаме нужда от мерки, които да са с краткосрочен и дългосрочен характер. И тук искам и аз да поговоря за образованието. Ако спечелим в образованието, ще спечелим навсякъде. И ако успеем да спечелим, ще спечелят всички, не само жените. Не само економиката, цялото общество. И економическата част на проблема трябва да бъде обект на някой бъдещ семинар. Благодаря. Сега давам думата на Дебора Шембри от Малта. След това ще бъде последния оратор и след това ще дам думата на нашите експерти. Това ще бъде Тереза Мърфи от Института за равенство на половете. Благодаря, господин председател. От деца ни се казва, че не наказват, когато направим беля. Казва ни се също, че ние, жените, трябва да сме обединители на семейството. Мисля, че това е един от е, основните проблеми, свързани с е, домашното насилие, защото ние трябваме да научим жените да не се чувстват виновни, да спрем да ги учим, да считат, е, че заслужават насилие. Аз съм юрист и един от големите проблеми, които забелязвам при моите клиенти, е, че жените считат, че заслужават това, което получават когато има насилие срещу тях. Това не е справедливо и не трябва да се мисли в бъдеще по този начин. Не трябва да се мисли, че не можем да излезем от а, този проблем. Ние трябва да научим жените, че трябва да се държи семейството заедно, но ако си заслужава. Заради децата ни понякога трябва да си тръгнем, да не стоим в семейства, в които нещата не вървят. Не можем да говорим с а, термини на конвенции за хора, които едва а, могат да се справят с писане и четене а, трябва да говорим на разбираем за тях език. Те трябва да знаят, а, а, че насилието в никакви случаи не е оправдано и ако нещата не вървят в едно семейство, ако то не може да остане е, единно, тогава жените трябва да си тръгнат. Нашите конвенции трябва да са написани на език, който да е разбираем за тях. Нуждаем се от повече реклама за конвенциите, които се приемат, за нашите инициативи. Според мен е много важно да се знае какво правим в националните парламенти, на европейско равнище. И че сме чувствителни към проблемите, които изпитват е, жените. Благодаря. Последният оратор, госпожа Терес Мърфи от е, Европейския институт е, за равенство между половете. Имате думата. Благодаря. Не често получавам последната дума, така че за мен е удоволствие. Най-напред искам да е, коментирам казаното от испанския делегат в предходния панел. Тя говори за важността, според опита на Испания, за кампаниите, за подобряване на информираността и за обучение на професионалистите. Е, това също а, са въпроси, на които обръщаме особено внимание в проучванията, които прави нашия институт. може би ще ви успокоя, като ви запозная с това с какво се занимава нашия институт. Списъкът е дълъг. Надявам се, че няма да говоря твърде бързо. Ние правим проучване на административните източници в държавите членки. На 20 марта ще представим резултатите. Имаме база данни за сексуалното насилие. Може да се запознаете с а, а, него на нашия вебсайт. Ние също извършваме а, действия, свързани с предотвратяване на домашното насилие, предоставяне на услуги. Ние също извършихме проучване, свързано с гениталното осекатяване. Сега ще се фокусираме също по време на проучване, което извършваме с, отново акцента ще бъде върху насилието. Също правим проучване за Кипър. Ние търсим данни, които можем да използваме от проучването на Агенцията за основни права. Комисията определи като една от нашите роли да подкрепяме държавите членки при събирането на данни, свързани с директивата за защита на жертвите, особено по отношение на класифицирането на различните видове престъпления. Исках да говоря за всичко това, тъй като допринася за изграждането на една стратегическа рамка на ниво Европейския съюз с стъпки, които трябва да бъдат предприяти през следващите 45 години на европейско ниво за борба срещу насилието върху е, жени и насилието на база пол. Благодаря Сега ще дам възможност на нашите госторатори да отговорят. За съжаление, двама от тях трябваше да се тръгнат. Това не беше ясно от самото начало. Не се е налага, но ако искате да кажете нещо набързо. Госпожа Лалби, чудесно е как всички искаха да се похвалят за отличната работа, която се върши в тяхната собствена страна. Това не беше така преди. Всички искаха да кажат нещо за напредъка, постигнат в собствените им страни. И институциите на Европейския съюз казват какво са направили на тяхно ниво. И всички тези части трябва да се объединят в определен момент, да има стратегическа координация за да имаме ефективен начин за справяне с проблема, по който всички ние работим. Не съм виждала подобно единодушие и консенсус сред група политици. Намирам това за чудесно. Госпожа Тетелбаум. Разбира се, жените не само жертви, те са и изключителна сила, притежават огромна енергия и следва да имаме това предвид. Ние работим и на това ниво. Насилието, разбира се, не може да е проблем само на жените. То трябва да се превърне в проблем на обществото. Ето защо ние призоваваме за привеждане в действие на всички инструменти. Ето защо жените се нуждаят и от управомощаване, там където имат повече затруднения. Но нека да имаме предвид, че те разполагат с огромна енергия индивидуално и в мрежите, в които работят заедно. Слушайки ви, аз читам, че всички разбираме, че се нуждаем от повече образование, повече законодателство, повече уважение, защото всичко тръгва от там, от най-ранна възраст. Нуждаем се от нов... събиране на достатъчно данни, разполагаме вече с такива инструменти и всичко това се надявам, че ще доведе до промяна. Не можех да кажа това по по-добър начин. Сега искам да благодаря на нашите госторатори благодаря за това, че се отзовахте на поканата ни. Това беше много важно за нас. Сега трябва да направим отнова промяна. Искам да помоля госпожа Парванова и госпожа Коля да вземат местата си тук на подиума. Okay, we will then uh, continue and we have... Благодаря. Сега имаме още две презентации, две, двама колеги, които ще се изкажат. След това ще приключим с обмена на мнения и ще продължим с коктейла извън залата. Но преди това, моля, останете все още тук защото най-напред ще чуем становището на госпожа Васо Коля, генерален секретар в Министерството на вътрешните работи по равнопоставеността на половете от Гърция. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, Днес вече стана дума и преждеговорившата колежка също подчерта, че днес резултатите от изследването на Агенцията за основните права ще бъдат представени на едно мероприятие под егидата на гръцкото председателство. Сега виждаме как изглежда феномена. Той е подплатен с цифри и видяхме с разтъжваща яснота какво се случва с жените. Тези данни ни изненадаха. Бяхме шокирани в началото. Виждаме, че мащабите на насилието на жените са огромни и насилието се простира от вкъщи до интернета и минава през работното място. Това е насилие, което не познава граници, което, насилие, което не спира в е, личното пространство. А насилие, което, на което хиляди хора понякога стават свидетели, имам предвид насилие в интернет – аспектите на насилие са най-различни. Модерни форми на робство, принудителни бракове, сексуално съкътяване при жените, престъпление на честа, е, нови форми на насилието, като например интернетен тормоз, електронен тормоз, преследване, столкинг. Всички тези неща вече е, бяха споменати, бе споменато и че всяка трета жена в Съюза е, из, е преживяла вид насилие след 15-та си годишния, след 15, след 15 годишна възраст. В Европейския съюз има 62 милиона жени. Това не е малка цифра. Заедно с това трябва да вземем предвид и факта, че много малко жени се оплакват в полицията. Много често те искат да предпазят извършителя. Това какво означава? Това означава, че правоохранителните органи се ползват с малко доверие. Понякога е, културни фактори и фактори от Обкръжението на жените допринасят за, за това мълчание. Помислете си. Резултатите от изследването се сочат, че имаме работа с феномен, който е много по-сложен, феномен, който се шири навсякъде из Европа. Още един резултат, който буди загриженост. Това е фактът, че хората не знаят колко е разпространен феномена в тяхната страна. Има пропаст между перцепцията на феномена и реалността. Това означава, че вероятно европеецът, европейският гражданин, си закрива очите пред реалността. Може би и тази тема е тъпо тема все още. Сигурна съм, че някои от формите на насилието се коренят и в ежедневието и се приемат като даденост от ежедневието, от извършители и от жертвата. Тази, това изследване задава редица въпроси. Трябва внимателно да помислим над тях. Защо, например? насилието е толкова разпространено в Европа, в е, Европа е, от много други народи е, се разглежда, се възприема като континент на справедливостта. Оказва се, че не непременно е така. Задава се въпроса дали политическите мерки, които предприемаме, са достатъчни. Говорим за правата на жените. Те са законово постановени, но вероятно нашите общества все още не искат да ги приемат. Говорим днес за насилие на жени и момичета. При тази тема не бива да си зариваме главата в пясъка. Нека се огледаме, нека си отворим очите. Какво ще видим? Иерархия по отношение на половете. Това означава конкуренция между половете, неприемливо поведение, дискриминация. Всичко това поощрява насилието на жените. Естествено, борбата срещу насилието на жените е приоритет на гръцкото председателство. И към тази проблематика искаме да добавим економически аспект, защото смятаме, че много жени биха, на, биха напуснали една незадоволителна връзка, ако биват поощрени и ако биват подкрепени економически, или пък бяха економически независими. Нашето общество се опитва да се занимае с феномена и в Гърция мога да кажа, че сме предприели правилните стъпки. Всяка форма на насилие бе забранена в Гърция с закон 3500. Този закон регулира отношенията в семейството и регулира отношенията в едно партньорство. Има по-заострени санкции за извършители и за насилие в рамките на семейството. При домашно насилие Изхождаме от факта, че бракът е непоправимо накарнен. Домашното насилие е предпоставка за развод. Освен това, домашното насилие се признава като престъпно деяние вече. Исках да добавя още нещо за този закон в рамките на 10 минути, които са ми дадени. Значи законът постановява подкрепа мерки за подкрепа на жертвата. Ясна става ролята на държавата в защитата на жената и на децата. За да може тази процедура да се приложи в практика, тъй като това все още е нова процедура, са необходими много усилия. Най-напред трябва да се образова гръцката полиция. Имаше такива мерки. Започнахме с генералния секретариат по равнопоставеността между половете. Е, генералният секретариат изготви насоки за полицията. Приложихме системата полиция онлайн – Тук ще, с това ще приключа е, описанието на този закон. Искам само да добавя следното. Е, в Гърция искаме да приложим цялостен подход при справянето на, с проблема. Започнахме с първите мерки още през 1980 година. От тогава датират първите консултативни центрове за жени, след това в сътрудничество с община Атина бе, създаден, бе създадения ден първия дом за жени. Къде се намираме днес? Днес имаме една цялостна програма за превенция на насилието на жени. Тази програма се финансира от национални европейски средства. Създават се структури, които в голямата си част вече са завършени. Какво имаме? Имаме 14 региона в нашата страна, във всеки от, него има, във всеки от този, в тези региони има център за подкрепа на жените. Има 25 други центрове на общинско равнище, които имат подобна роля. Надяваме се в края на програмата да имаме 21 дома за жени. В момента имаме 13 функциониращи такива. Е, значи 21 е, дома за жени за цяла Гърция. Услугите, които ще се предлагат на жените, ще са безплатни, конфиденциалността ще е приоритет. Персоналът в тези центрове, в тези домове ще бъде подложен на специално обучение. Целевата група е ясна. Е, тази точка ще пропусна. Но още нещо. В първите две години, когато започнаха работа различните отделните центрове, имахме 2650 жени, които се обърнаха към тези консултативни центрове. Ние имаме 10 милиона жители, така че това не е малък процент. Тоест, а, толкова жени имаха коража да говорят открито за насилието, което им е причинено и да потърсят помощ. Но много жени все още не се решават да потърсят помощ. Какво е необходимо да се направи? Имаме нужда от омрежаване на тези консултативни центрове. Те трябва да се свържат с болниците и правоприлагащите органи. Имаме гореща линия. Тази гореща линия предлага също помощ. Трябва да побързам. Мисля, че инициативите на равнище държави членки трябва да се развиват, но в европейски контекст. Мисля, че и по тази тема трябва да обединим усилията си, за да може да сме по-ефективни именно на общностно равнище. Страшно е, че не сме решили проблема все още през 21 век. В заключение. Гръцкото председателство ще постави темата на предстоящия съвет на министрите на вътрешните работи. При това обсъждане ще използваме в е, ценните заключения, представени днес от Агенцията за основните права. И още нещо, което много често се казва, когато говорим за, по тази тема преди говорих за социални разногласия, за социалните разногласия, не бива да изпускаме от очи факта за обвързването на мъжете. Не може да говорим за равнопоставеност, ако изпускаме мъжете. За равнопоставеност са необходими и двата пола. Т.е. трябва да вървим по този път. Благодаря. Thank you. <laughs> Thank you so Много благодаря за това, че направихте вашето изказване. Радваме се, че успяхте да дойдете на време. Много беше важно да чуем гледната точка на Гърция. Вие председателствате Европейския съюз в момента и вие може да окажете въздействие върху политиката на Европейския съюз. Благодаря ви още веднъж. И сега се обръщам към последния оратор. Това е госпожа Парванова, която работи в комисията по правата на жените. Тя е координатор от името на политическата група на АЛДЕ. Срещаме се често, разговаряме много, оценявам високо нената работа. Тя работи за справяне с насилието срещу жените. Тя е и докладчик по доклада по темата, който беше прият преди една седмица. Много се радваме, че доклада беше прият, защото сега имаме един по-стабилен инструмент за борба с насилието имаме нужда от законодателно предложение от комисията. Естествено, вие може да обясните сама как стоят нещата. Благодаря. Цял ден говорим за насилието срещу жените. Много от нас вече в продължение на години и десетилетия говорят по този въпрос. Ние сме отдадени на идеята да решим проблема или поне да се направи крачка напред. И не само този доклад, не само желанието за действие на Комисията по правата на жените в парламента или на целия парламент са стъпките, които се предприеха. Започнахме с много други стъпки, резолюции, Всички представители на националните парламенти решиха, че трябва да се работи за промяна. В продължение на години работим с Европейското лоби на жените и с всички останали активисти. И аз мисля, че тези стъпки могат да доведат до конкретен резултат. Само, че трябва да работим за още по-големи обещания. Когато започнах преди време бях само наблюдател в Европейския парламент и още тогава предложих да има координатор за борбата с трафика на хора. Никой не ми повярва. Колегите не ме подкрепиха, само че лидерите на партиите, лидерите на политическите групи ми казаха, добре, разговаряйте с другите политици, внесете изменения, Бях член на Европейския парламент между януари и юни 2007 година. Тогава в България още нямаше избори и аз направих предложение за създаване на координатор в областта на трафика на хора и борбата с този трафик. Много е важно да има орган, тъй като той е свързан с политики, с пари и той би помогнал на държавите членки да работят по темата, да обменят най-добри практики да събират данни. Този координатор не се появи ей така от нищото. Работихме заедно с неправителствени организации, нашата парламентарна комисия. Сега направихме същото нещо. Нашата комисия даде тласък на комисиите Либе и Юри по тази тема и тук имам предвид заповедта за закрила и справянето с насилието срещу, срещу жените. И успяхме ние в нашата комисия да защитим включването на насилието срещу жените в този законодателен акт. За първи път има закон с наказателен характер, който да споменава насилието срещу жените. Аз мисля, че ние трябва да включим в това законодателство и другите видове насилие. Защото всички видове насилие се използват срещу жените. Вие ме вдъхновихте, вие ми помогнахте и решихме да направим и отделни оценки на потребностите на жертвите, за да може да поставим ударението върху жените жертви на престъпления. Същото въжи и за заповедта за арест. За закрила по-скоро. В европейски план. Не приемам казаното от комисията, че няма правно основание. Ние призоваваме за 8 различни неща. Първо, възоснова на член 84 от договора искаме да има обмен на добри практики и обучение на съответните служители. Това е постижимо. Има правно основание. Моля да не спекулирате в комисията с това твърдение. Има правно основание за обмен на информация и най-добри практики. Възоснова на член 83, параграф 1 от договора, призоваваме за добавяне на насилието срещу жените в списъка на европейски престъпления с трансгранични измерения. И има данни в подкрепа на това твърдение. Заедно с киберпрестъпността, тероризма, организираната престъпност, това е един много голям проблем в Европа. И още веднъж искам да кажа, не спекулирайте с този въпрос, защото субсидиарността не означава независимост всяка държава членка да прави каквото си поиска. Субсидиарността означава, че ако един въпрос не се реши на регионално ниво, това означава, че той отива на национално ниво. Ако не се реши на национално ниво, отива на европейско ниво. Определено насилието по признак пол не се решава като проблем на национално ниво. Иначе тази статистика, която чухме в доклада на Агенцията за основни права, е, нямаше да, да я видим днес. Призоваваме комисията да подкрепят държавите членки в областта на превенцията на насилието срещу жените. Възможно е да има закон в областта на превенцията. По отношение на статистиката, също имаме призив. За съжаление, директивата за статистиката беше блокирана в парламента. Това не означава, че не може да се върне и не може да бъде пренаписана, така че да се включи насилието по признак пол. Моля ви, има държави членки, които смятат, че не трябва да се събират данни по признак пол, защото това е фраза с конституцията им и така нататък. Само, че ако жените са обект на побой, трябва да се събират данни. Каквото и да пише в Конституцията, защото това е престъпление. Ако мъжете са обект на побой от мъже, това е престъпление. А ако мъж... жените са обект на побой от страна на мъже, това е вътрешен семейен въпрос. Това са двойни стандарти. Унизително е. Освен това, Искаме да има план за действие по гениталното усъкътяване на жените. Няма проблем тук. Европейското общество се нарича модерно. Само, че повече от 500 000 жени до сега са били обект на генитално усъкътяване. Какво модерно общество сме, ако толерираме това усъкътяване на територията на ЕС в наши дни? Как можем да изнасяме лекции на трети страни и да им казваме, че сме модерни, имаме най-добри практики в областта на човешките права? Как може всяка година да изготвяме доклад за човешките права, ако позволяваме на територията на ЕС да има генитално усъкътяване? Невероятно, никой няма да ни вярва. Имаме награда Сахаров. Как може да я даваме всяка година, ако не можем да се справим с такива престъпни практики на територията на Европейския съюз? Призоваваме и за ратификация на конвенцията от Истанбул. Искаме комисията ясно да каже дали Истанбулската конвенция може да бъде правен инструмент, дали може да се подкрепи тя или не. Не е достатъчно да се отиде в ООН и да се действа на принципа всяка държава членка сама за себе си. Не. Всички ние трябва да кажем, че се притесняваме от насилието. В същото време обаче ние повтаряме тази мантра и не ратифицираме Истанбулската конвенция. А иначе налагаме на Турция нашите най-добри практики и учим турците как да станат по-европейци и как да се превърнат в страна по присъединяването, казва оратор. Призоваваме да има Европейска обсерватория по отношение на насилието срещу жените. Ние искахме да има координатор по отношение на трафика на хора. Получихме го. Сега искаме да има и обсерватория за насилието срещу жените. И накрая искаме да има Европейска година, насочена към борбата срещу насилието, срещу жените. Няма кой знае какъв проблем. Трябва да се каже, че това е едно морално задължение. И ние определяме конкретна година, посветена на борбата срещу това насилие. Ние в нашата парламентарна комисия пледирахме пред списанието на Европейския парламент да създаде специална награда за онези депутати в Европейския парламент, които са отдадени на борбата за правата на жените. Постигнахме тази цел. Много сме горди в нашата парламентарна комисия. Една колега от партията на НП участваща в Комисията по правата на жените, получи тази награда. Това са стъпките, които трябва да се предприемат. Само ако ги предприемем, ще имаме значително въздействие не само върху законодателството, но и върху развитието на нашите общества. Не трябва да обръщаме внимание само на економическите въпроси. Ако говорим за економика, нека да кажем, че насилието срещу жените струва 228 милиарда годишно. Защо тогава да казваме, че няма и економически признак, тук економическо измерение. Ако искаме да сме циници, можем да кажем, ето има и економическо измерение. Дано да ни обърна внимание. Благодаря, разчитаме на вас в националните парламенти и успех на всички. Thank, thank you so much for... Благодаря много. Както вече казах, е, вие изготвихте един много добър доклад, е, който аз и цяло подкрепих. Е, преди да закрием конференцията, искам да подчертая, че всички ние сме наясно, че насилието а, срещу жените а, е нарушение на основни а, права Направеното проучване ни дава конкретни аргументи и инструменти, за да можем да действаме. Обещавам, че Комисията по правата на жените ще продължи да работи, както през последните пет години. Ние можем да следваме пътя на приемане на законодателен акт а, или на ратифициране на конвенцията от Истанбул, или а, да използваме и двете възможности. Независимо как ще изглеждат нещата в Комисията по правата на жените, ние ще продължим да работим по този въпрос и да се борим за равенство между половете. Много е важно да се борим за, срещу насилието, но съществуването на това насилие трябва да знаем, че се дължи на неравенството в обществото, защото мъжете имат предимство пред жените, жените са обект на дискриминация в сравнение с мъжете. Насилието срещу жените в този контекст е проява на най-лошото в този контекст в патриархалните общества. Но има и други проблеми, свързани с равенството между половете и ние ще продължим да работим в Комисията по правата на жените. Благодаря на всички, които взеха участие в днешната проява. Благодаря на всички оратори, които ни предоставиха много ценна информация и споделиха мнения по разнообразни теми. Радвам се, че госпожа Коля можа да бъде тук. Благодаря на преводачите за отличната им работа, както винаги, за да допренесете за нашето разбирателство и аз се възхищавам на вашия труд. Искам да благодаря на секретарията и на служителите, които допринесоха за организирането на тази проява. Знаем колко трудно се организира нещо подобно, така че голямо благодаря. Както казах в началото, ще имаме коктейл извън залата, така че моля ви да останете, за да можем да говорим по-неформално. Благодаря ви отново.